Good morning, everybody. Добро утро. Предлагам да започна заседанието. Първата точка е доклада на Никол Кил Нилсен под заглавие Жените и изменението на климата. господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на моите колеги. Радвам се, че получих много интересни предложения. Надявам се, че те ще поставят началото на удобряване на информираността в институциите. Въпроса за дискриминацията на срещу жените трябва да се включи във всички теми, които разглеждаме тук, тъй като това е хоризонтална тема. Необходимо е да продължим да убеждаваме, без да спираме. Ние от Комисията по правата на жените искаме жените да излязат от мъртвия ъгъл на политиците. Това е особено важно и за околна... въпросите за околната среда. В нашия доклад ние показваме, че жените са силно засегнати например, от различните видове природни бедствия. Те са 14 пъти по язвими от а, засягане от такива действия. Това беше демонстрирано и от а, жегите през а, лятото на 2003 година в Европа жените нямат економически, социални, политически средства, за да могат да се адаптират. Точно обратното. Благодарение на система за оповестяване и управление на кризите в Хондурас, в град Масика, няма нито един смъртен случай след органа Мичел. Промените в климата са абсолютен приоритет – в контекста на економическата криза, екологията не е единствената, която е в отстъпление. Правата на жените са засегнати. Трябва да свържем тези две теми, да имаме една последователна политическа визия, да предложим кохерентни решения. След всяка криза, след всяка революция се казва, че жените ще излязат на преден план. Предизвикателствата, свързани с промените в климата, с правата на жените са пряко свързани. Жените не са само жертви, които трябва да защитаваме. Те имат нужните знания, те могат да направят предложения. Не защото са природно различни, а защото ние живеем в общество, където ролите се базират на половете. Жените и мъжете имат по различен начин ефекта върху развитието. Жените имат различен достъп до ресурси, образование и прочее. Те имат различен опит и те могат да допринесат с идеи. В доклада ние сме подчертали четири вида предложения, например представителство на жените, за да се чуе гласа на жените и техните организации, те да получат нужната подкрепа. На следващо място защита и образование, да има един а, добросъвестен а, цикъл, участието на жените да бъде засилено. На следващо място развитие на екологична економика, също насърчаване на жените да следват научна кариера, да извършат нужните промени в своя живот. Необходимо е също да се събират данни, които да са на базата на принципа пол. Борбата срещу промените в климата може да се засили, като се включи въпроса за равенството между половете, като се борим срещу дискриминацията. Така ще спечелят всички. Преди срещата в Рио трябва да осъзнаем, че няма лесен отговор на сложния проблем на промените в климата. Трябва да променим мисленето си, да намерим ресурсите, за да постигнем напредък. Благодаря ви. И сега от името на Европейската комисия господин Поточник за 3 минути. Господин председател, госпожи и господа депутати, от името на Европейската комисия и особено колегата Кони Хедегард, която не можа да дойде тук. Приветствам доклада относно жените изменението на климата и искам да благодаря на докладчика за чудесната работа и убедителните встъпителни думи. Имаме добра възможност да обсъдим как жените да наложат своя отпечатък върху политиката за борба срещу изменението на климата. Особено в развиващия се свят климатичните проблеми засягат много хора. Климатичните промени засягат в най-голяма степен най-бедните и най-уязвимите. И в развиващите страни жените и децата и възрастните най-много страдат. Както казва доклада, въпреки че климатичните промени са неутрални по отношение на половете, въздействието не е едно и също. Когато обсъдим околната среда, виждаме, че начинът по който потребяваме влияе върху околната среда. Ние можем да предприемем устойчиви начини на потребление, за да смекчим въздействието на околната среда, така че жените и децата да спечелят. Европейския съюз предприема географски и тематични програми на сътрудничеството. Като пример искам да спомена тази среща, за върха, среща на върха по устойчивите е, енергии, която ще се проведе в Брюксел. Ще бъдат е, представени различни технологии за намаляване на въздействието върху околната среда. С е, новите и с новите методи жените ще спечелят време. Европейския съюз ще положи усилия да включи климатичните промени в всички останали политики, в това число миграцията и намаляване на последиците от бедствията. Целта е да гледаме бъдещето, за да намалим максимално неизбежното въздействие на климатичните промени. Трябва да се обърне внимание на, е, е, на половете и начина по който е, те биват повлияни от, от климатичните промени. Най-напред трябва да се направи така, че решаваш, взимащите решения да се вслушат в мнението на жените, когато разработват своята стратегия. Жените са мнозинството от бедните на света, техния глас не се чува, те не са представени достатъчно в взимането на решение и в преговорите по климата. В своето съобщение в своето партньорство с тихоокеанските страни се казва ясно, че неравенството между половете пречи на страните да преодолеят последиците от климатичните промени. Това е особено важно в страни като Тихи океан, където жените са недостатъчно представени в процесите на взимане на решение и насилието срещу жените си се запазва. Ръководителите в тези страни казват, че е необходимо да се обърне внимание повече на потребностите на жените, за да се решат проблемите, свързани с а, а, климата. Целта е да. Поставена е цел да се повиши представителността на жените до 40%. Ето защо са предвидени съответни конференции. В Дърбън бяха приети решения, в които се казва, че трябва да има баланс между половете в управителните комитети. Европейския съюз трябва да направи баланс между половете в, тези, о, в ръководните органи. Решението на датското председателство да представи показатели в тази област говори за факта, че тази изключително важна област е важен приоритет. Това е важна стъпка за разработване на цялостни цялостен инструментариум, за да се, включат, да се включи баланса между половете на всички нива на взимане на решение. Необходимо е финансиране, повишаване на капацитета, за да видим как да се адаптира ежедневието на жените. Ние трябва да направим така, че жените и най-уязвимите да имат място в политиката. Представения доклад е много полезен принос и аз поздравявам докладчика и Европейския парламент за тази инициатива. Искам да приключа с тази положителна нотка. Определено вярвам, че дейностите в областта на околната среда могат да помогнат в най-бедните региони и да подобрят условията на бедните в най-бедните части на света. Комисията ще продължи да интегрира баланса между половете в всички свои политики. Благодаря. Сега от името на Комисията за околна среда. А, ще чуем госпожа Лиотард. Една минута. Ja, dank u wel. Eerst hele grote dank aan... Eh, благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика. Най-бедните по света са в 70% жени. Както каза и докладчика, пък и комисаря, жените са най-засегнати от климатичните изменения. Те са жертвите на конфликти, природни бедствия и така нататък. Жените принадлежат към онази категория, която оказва най-малко въздействие върху климата. Процента на жените, които участват в вземане на решение по отношение на климатичните изменения, е много малък. А това са точно хора, които са експерти и биха могли да допринесат, за да се получи една по-добра климатична политика. Няма достатъчно познание за равенството между половете и изменението на климата. Но винаги е по-добре да има по-голямо равенство. По-добрия климат пък ще доведе до по-голямо равенство между половете. Има много жени, които носят, е, си доставят вода от е, далеч, трябва да я пренасят, да я връщат, е, да се връщат отново за вода и това им пречи да учат или да продължават образованието си. Мисля, че една умна жена е жената, която е готова за климатичните изменения. И сега от името на политическите групи давам думата на представителите на НП, госпожа Неделчева. Благодаря, господин председател. Колеги, искам да поздравя най-напред отличната работа на Никол Кенниас като докладчик, както и на докладчиците в Сянка по този доклад, който показва каква е ролята на жените в борбата срещу промените в климата. Днес повече от всякога трябва да имаме предвид, че нещата няма да вървят напред, ако изключим жените. Повече от 50% от населението ни трябва да бъде изключено от економическото, политическо, екологично вземане на решения. Често жените са основните засегнати от провежданите политики – те са също и онези, които познават добрите практики. Важно е да осъзнаем какво е качеството на жените като фактори за управление на околната среда. Защитата на околната среда преминава през обучението на жените по тази тематика. Европейския съюз трябва да информира жените, да им отвори вратите за научни изследвания, за да получат нужните добри познания в тази област. Жените трябва да имат по-добро място в вземането на решения, за да се гарантира повече разнообразие на зелените решения, което ще доведе до по-добро управление на екологичните проблеми, като се отчита равенството между половете. Трябва да подчертаем равенството между половете, демерганализацията на жените в устойчивото развитие, пълното участие на жените в управлението на околната среда, ще отговори на предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Жените ще се превърнат в фактори за защита на околната среда и развитието, а развитието ще доведе до по-добър достъп на жените до ресурси. Така ще спечелят всички, ще се засили добавената стойност вътре и вътрешната и външна политика. Така ще бъдат е, засилени е, всички аспекти, в които жените могат да играят е, важна роля. А сега от името на социалистите, госпожа Естрела. Две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика госпожа Кил Нилсън тя ни е представила интересен и структуриран доклад. Доброто сътрудничество между колегите ни позволи да постигнем консенсус ефекта на климатичните промени не е неутрален от гледна точка на половете. Климатичните промени не засягат мъжете и жените по един и същи начин. Не засягат по един и същ начин богатите и бедните, развитите и развиващите се страни. Ефекта на климатичните промени е най-тежък в бедните страни и изостря съществуващите неравенства. Жените са жертва на много видове дискриминация. Те са жертва на бедните 70% 90% от бедните са жени. Освен това, жените са и по-уязвими към ефекта от климатичните промени, природните бедства, премахването на неравенството и борбата срещу климатичните промени са свързани. Не може да има климатична справедливост без истинско равноправие между половете. имаме нужда от съответна политика в областта на образованието, здравеопазването и на разселването на населението. Децата са особено уязвими на природните бедствия. Там, където има природни бедствия, децата ходят по-малко на училище. Гладът и наводненията карат жените да работят повече, за да осигуряват вода и енергетика и често момичетата спират да ходят на училище, за да помагат в тези дейности. Ето защо имаме нужда от мерки, чиято цел е да осигурят повече равенство между половете, особено в контекста на природни бедствия. От друга страна, жените са свикнали с управление на ресурсите, т.е. Те притежават потенциал, който не бива да се пренебрегва, тъй като той може да помогне в усилията за адаптиране към климатичните промени. Председателят, благодаря. От името на либералите, господин Йохансон. Благодаря, господин председателю, колеги, господин комисар. И аз искам да поздравя докладчика за работата по тази тема. Докладът е много важен. Аз също ще говоря за взаимосвързаността на всички тези въпроси, както и консенсуса в европейските институции а, по този въпрос. Жените имат ограничен достъп до ресурси, до политическа власт, а, до образование – жените и децата са най-големите жертви на негативното въздействие на климатичните изменения. Три четвърти от бежанците по света са жени и деца. За да подобрим ситуацията, имаме нужда от всякакви мерки. Без холистичен подход ще пропуснем някои от дребните детайли в тази картина – жените обикновено имат едно поведение, което е по-екологично от това на мъжете. Те могат да бъдат един двигател за нови интелигентни начини за използване на, на водата и на енергията и в домакинството. Имаме нужда от едно разумно използване на ресурсите е, на всяко работно място в целия Европейски съюз, който би трябвало да води що се отнася до творчеството, идеите на мъжете и жените в тази посока. Всички те ще ни помогнат да преодолеем климатичните изменения. Мъжете и жените заедно биха могли да ни дадат едни по-справедливи и цялостни стратегии в тази област. Имаме нужда от по-добро политическо представителство на жените е, и при вземането на решения, защото точно там може да се окаже въздействие е, и по време на преговорите по климатичните изменения. Благодаря, казва председателя. Сега от името на ЕКАРЕ. Госпожа Венколакос. Беше постигнато споразумение благодарение на две жени по време на конференцията за климане. Комисаря по околната среда на Европейския съюз и министъра на околната среда на Индия. Председател на заседанието беше жена от Южна Африка. Този доклад ще сведе техния успех до цифра само, тъй като говори за 40% на квота за участие на жените по въпроси свързани с промените в климата. Аз винаги съм казвана, че тези квоти са нещо като покровителство на жените. Климатичната демокрация дипломация сега също се превръща в обект на налагане на такива квоти. Това унижава жените, които са стигнали до върха, защото са най-добрите за съответния пост. Проблемите в климата са глобален проблем и са ни нужни глобални споразумения, за да се справим с него. Председателят, благодаря ви. Сега от името на групата Европа за свобода и демокрация господин Роджер Хелмер за минута и 30. Господин председател, този доклад е героичен опит да се свържат два от основните мани на парламента. Правата на жените и климатичните промени. За съжаление обаче той не постига тази цел. Климатичните промени са обвинявани за много неща, най-вече без обоснование. Малко хора смятат, че домашното насилие срещу на жените се причинява от климатичните промени, нито пък, че ниското участие на жените в управлението се причинява от глобалното затоплене. Ня, някои смятат, че е дискриминация това, че няма доклад за мъжете и климатичните промени. Нали живеем в един свят. И мъжете и жените използват едно и също електричество, компютри и мъжете и жените вдишват кислород и издишват въглероден двокис. Доклад обаче казва, че жените са в по-малко състояние да реагират и да се адаптират към климатичните промени. Господин председател, най-голям от най-сериозният страничен ефект на глобалното затопляне е огромната вреда на нашата политика за смягчаване на ефекта на климата. Прекомерната, прекомерната регулация водят до това, че работни места излизат от Европейския съюз и отиват в части на света, в които има по-низки стандарти. За съжаление, това ще има още по-тежко въздействие върху жените и бедните, отколкото върху останалите от нас. Най-доброто, което можем да направим за жените и бедните и за цялото човечество е да сложим край на абсурдната ни политика в областта на климата. Председателя. Следващият оратор е от името на Обединената левица господин Густавсон. Господин председателю, първо искам да благодаря на госпожа Кил Нилсен за отличната й работа както и за сътрудничеството по въпроса. Този доклад е исторически, защото, доколкото зная, за първи път Европейският парламент се занимава с климатичните изменения от гледна точка на половете. В доклада става ясно, че климатичните изменения засягат различно отделните полове, макар че мъжете като че ли допринасят за климатичните изменения повече от жените, жените са засегнати повече от тях. Е, те оставят много по-малък отпечатък, потребяват по-устойчиво и имат по-голямо желание от мъжете да се държат по-еколосообразно. Трябва да има екологична справедливост, е, защото несправедливостта по света би била още по-голяма, ако не се занимаем с е, климатичните изменения. Бедните страни и най-вече жените ще бъдат засегнати от тях. Заплашени са, заплашено е постигането на целите на хилядолетието. И Що се отнася до климатичните изменения, трябва да кажем, че сегрегацията и между половете присъства. Трябва да има квоти, за да има по-голямо представителство на жените на всички нива на процеса на вземане на решение. Европейският съюз трябва да даде един отличен пример, да има по-добри практики, защото жените са важни в борбата с климатичните изменения. Има много примери за това как образованието, предоставено на жени, може да намали жертвите от тях, може да се намали опустиняването посредством обучението на жени и когато жените се занимават с климатичните изменения, много често това укрепва и позицията им в обществото. А пък това води до по-голяма демокрация и насърчаване правата на човек. Благодаря. Не виждам господин Ник Грифин в залата. За това давам думата Ще променим реда на ораторите. Господин Грифин пристига в момента в залата. Първо ще дам думата на госпожа Гжедевска. Господин председател, когато говорим за жените и промените в климата, трябва да кажем, че това е все пак нещо ново. Ние трябва да отчетем факта, че жените са много важни при вземането на решения, свързани с домакинството. Те са и най-активните участници в гражданското общество. Считам, че трябва да се обърне повече внимание на това явление. Когато мислим как да се ангажират жените в по-голяма степен в борбата срещу изменението на климата, предлагам да се направи следното. Да се увеличи броя на жените, които са с добро образование, имат техническо университетско образование, така те ще могат да станат експерти, те могат също да бъдат наети в сектори, които са пряко свързани с борбата срещу изменението на климата. Тяхното участие в вземането на решенията в тази област също трябва да бъде засилено. Следва да се отчита изцяло значението на жените в това отношение. Когато говорим за равен достъп до екологичната економика, то трябва да е еднакво и за мъжете, и за жените. Освен дългосрочни стратегии, се нуждаем и от ежедневни промени, които да засилят възможността на жените да подобрят техния достъп до кредити. Аз считам, че, че чрез иновации жените могат да получат достъп до микрокредитиране. Те могат да се превърнат в важни фактори в създаването на екологично съобразна економика и при справяне с последиците от изменението на климата. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Данчила за минута и половина. Микрофона на ораторката не е включен. Благодаря, господин председател. Голямото предизвикателство пред човечеството днес – са промените в климата и това е тясно свързано с равенството. Природните бедствия е, водят е, до много повече смъртни случаи сред жените, отколкото е, сред мъжете. 85% от загиналите след природни бедствия са жени. 75% от климатичните беженци са жените. И жените са тези, които са най-вероятните жертви на войните за ресурси и насилията, предизвикани от климатичните промени. От друга страна, жените са жертва и на дискриминация, що се отнася до достъп до ресурси и различни ресурси, това число, услуги, в това число и медицинско обслужване. От друга страна, жените не участват в органите за взимане на решение. Това са само някои от причините, които говорят за това, че жените не са адаптирани към промените в климата. не бива да има конкуренция между политиката за жените и политиката за климата, но имаме нужда от това да простигнем напредък и в двете области. Приветствам докладчика и трябва да интегрираме критерия за равенството между половете във всички политики. Ние трябва да разберем по-добре това измерение, за да намерим най-доброто решение и да се преборим с проблема. Благодаря госпожа Първанова за минута и половина. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Кил Нилсен за отличната й работа. Приветствам този доклад, който призовава за по-голяма роля на жените при справяне с климатичните изменения. Вярвам, че включването на въпросите по отношение на социопола в климатичните изменения биха направили климатичните политики по-ефикасни и по-справедливи. Статистиката показва, че жените наистина са по-засегнати по време на климатичните изменения, защото те са жертви, жертви на тези изменения, както и на войни, свързани с ресурс, ресурсите при бедствия и така нататък. Включването на пола навсякъде ще доведе до намаляване на дискриминацията на половете и ще се използва в по-голяма, по-голяма степен ресурсите на жените. Трябва да имаме добри стратегии, да събираме данни, които да не бъдат разделени по пол. Наистина, полът е изключително важен фактор при борбата с климатичните изменения. Основният приоритет на Европейския съюз ще бъде да има а, един ангажимент, който да бъде правно задължителен в международен план. Важно е да се борим в този въпрос в международен план. Трябва да убедим нашите партньори на международната сцена да спрат споровете и да се стигне до едно устойчиво решение, което да бъде записано в споразумение и да включва адаптивни стратегии за адаптиране. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега господин Грифин. Минута и половина. Господин председател, лесно е да се усмива този доклад, както биха направили много британци, четейки днешните вестници. Може да се приеме дори за първоаприлска шега. Но това е институционализирано пренебрежение срещу половината от населението на жените в Европа. Мъжете и жените допринасят в еднаква степен за общото благо. Използва се като извинение изменението на климата. Това разделение създава враждебност. Много хора, много деца са лишени от нормални условия за обучение и живот поради множество разворти за разводи. В този доклад също се насърчава воинстващия феминизъм. Трябва да се опитаме да решим тези проблеми, а да не харчим парите на данакоплаците за подобни действия, които са против семейството. Нека да спрем всичко това и да се фокусираме върху реалните проблеми. Следващият оратор е госпожа Штифлер за две минути. Микрофонът не е включен. Господин председател, господин комисар, драги колеги, климатичните промени трябва да се разглежда по холистичен начин и то не само в Европейския съюз, а в цял свят. Жените в развиващите страни са, най... са първите жертви. Непрекъснатата дискриминация срещу жените по отношение на приходите, достъп до ресурси, органите за взимане на решения са все, това са все фактори, които обясняват крайната уязвимост на жените при природни бедствия в развиващите се страни. Политиката ни за борба срещу глобалното затопляне не може да пренебрегва проблемите на половете, а и Политиката за развитие не може да не отчита ролята на жените в развиващите се страни. Колеги, Европейския съюз трябва да направи всичко, за да засили ролята на жените в развиващите се страни, в международните организации и на конференцията на ОНЕ за климата. Понякога имам едно странно впечатление, особено с това, което чух. Равенството на половете е в сърцето на политиката в областта на развитието, правата на човека и борбата срещу климатичното затопляне. Благодаря, господин председател. Председателят. Благодаря. Следващият оратор за минута и половина е госпожа Ускок. Благодаря, господин председателю. Този доклад показва как мъжете и жените в различна степен а, са отговорни за климатичните изменения. И за това и тези изменения оказват различно въздействие върху половете. Трябва да сме добре запознати с тази тема, ако искаме да променим поведението на хората, ако искаме да променим света. Голямата част от нас тук в тази зала иска точно това. Може би не всички по един и същи начин, но целта е обща. И в Европейския съюз, и по целия свят имаме нужда от повече такива познания. Подписваме търговски споразумения с други страни по света и трябва да включваме винаги текстове за равенството на половете в тях. Благодаря на докладчицата за този доклад. Тук гледната точка е по-различна. И това е хубаво, защото ние знаем, че политическите решения стават по-ефикасни, ако знаем как се отразяват те на отделните полове или на други уязвими групи. Ако искаме политики, които да не останат само на хартия, Имаме нужда от доклади, които да ни водят в правилната посока, както го прави а, настоящия доклад. Затова още веднъж благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор е Андрея Занони. Благодаря. Борбата срещу климатичните изменения е много важна, за да оцелее Земята. Изключително важно е Европа и всички заинтересовани страни наистина да вземат достатъчно а, мерки, за да се намали с а, 2% а, температурата на Земята. А, съответните бедствия водят и до климатични бежанци. Най-засегнати са бедните. 60% от най-бедните по света са жени. Жените са тези, които в третия свят играят една огромна роля в управлението на водите, както и в бита и в земеделието. Жените са тези, които трябва да работят повече, защото има суша и няма вода, което пък се дължи на климатични изменения. За това а, пола трябва да присъства навсякъде, във всички а, етапи на различните договори, като например рамковото споразумение на ниво ООН. Благодаря. Благодаря, господин Клас. Госпожа Клас, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Климата се променя, това засяга жените. Жените могат да направят нещо, за да се промени ситуацията. Би било смешно да правим изявление като това на господин Грифин преди малко. Има учени, които търсят решение. Разбира се, често между тях има и спорове. Едно нещо обаче е сигурно, че ако продължим да използваме световните ресурси по начина по който го правим, те скоро ще се изчерпват. Необходимо е да, се, на... да настъпи промяна. Има проблеми, свързани с снабдяването, с продоволствие, с вода и прочие. Настоява се в този доклад за по-голямо включване на жените при решаването на тези проблеми, защото те са сред най-засегнатите също. Голяма част от беженците в света са жени. Те имат също по-малък достъп до ресурси и образование. Те могат да участват в по-доброто управление на ресурсите. Те са тези, които вземат решения за отоплението, за използване на други ресурси в техните домакинства. Те знаят как се разхищават а, а, ресурси и всичко това, е, че всичко това не допринася за намаляване на емисиите на СО2. Възможностите на жените на водещи позиции не се използват пълна степен. Ситуацията може да се промени, но в този дебат ние се фокусираме върху жените и промените в климата и да не навлизаме в теми като квоти или възпроизводствените функции. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Блинка Вичуте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за извършната работа. Да, разбира се, не винаги осъзнаваме достатъчно измерението по в климатичните промени. Господин Грифин не разбира за какво става дума. Това е област, в която трябва да положим усилия, защото интегрирането на измерението пол в климатичната политика все още не е факт. Разбира се, всички страдат от климатичните промени, но данните показват, че предимно жените и децата страдат при природни бедствия. Тези бедствия засягат жените и децата в развиващите се страни в най-голяма степен. Жените и работят в селското стопанство. Трудът им е тежък, а няма достъп до здравеопазване. Ние смятаме, че трябва да има данни разделени по пол и на тази основа да разработим политика. Благодаря за вниманието. Благодаря, Барбара Матера, за две минути. Благодаря. Осъзнаването на връзките между политиката на пола и климатичните изменения се разви наскоро и не е довела до интегриране на въпросите на пола в въпросите свързани с климатичните изменения. Международното положение като че ли не благоприятства това има риск да не се стигне до споразумение а, за климатичните изменения на световно ниво. Сега светлините са насочени към една среща в Рио де Жанейро през юни. Смятам, че включването на въпросите за пола са, е е един, една възможност да се е, борим с климатичните изменения по един справедлив начин. Всяко едно включване на този въпрос трябва да се основава на два принципа. Първо, да няма неравенство и след това да се борим срещу самите причини за това неравенство. Имаме един доклад, който свързва жените с климатичните изменения и с събирането на данни не по полов път. Така ще можем да видим къде точно можем да се намесим, за да се намали потребяването на вода от жените и мъжете, което е различно, а пък ще доведе до промени в бита. Неравенството между мъжете и жените води до два аспекта – подпомагане и от друга страна предоставяне на отговорности. И двата елемента трябва да бъдат преплетени в нашите общностни политики. Много бих искала връзката между пола и климата – да бъде включена в програмите на Европейския съюз. И то не само в отделни политики. Климатичните изменения са свързани с цялата човешка дейност. И за това по хоризонтален начин трябва да присъства в проекти, в дейности, финансирани от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Пападополо за една минута. Господин председател, промените в климата доведе до хуманитарни а, и други кризи. Тук а, говорим сега за жените, тъй като съм 75% от жертвите на природни бедствия и други бедствия, свързани с промените в климата. Има доста предложения в доклада, които могат да подкрепя, например, това, че се апелира за екологична справедливост. Необходимо е да се включи въпроса за половете във всички политики, свързани с климата и устойчивото развитие. Да бъдат осъществени проучвания, да се управлява риска, свързан с природните бедствия, да се води да се прилагат мерки, за да не се допускат бежанци поради промени в клизъма, климата. Трябва да се включи въпроса за пола в въпроса за промените в климата, за да се намери едно адекватно решение. Благодаря, госпожа Заборска. Има думата. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря на докладчика. Точка 300 обаче ме обърква. Там се казва, че е необходимо да се отговори на неудовлетворените потребности на жените по отношение на контрацептивните средства. И искам да попитам, какво иска да каже докладчика, че трябва да престанем да раждаме деца, за да спасим планетата? Дали това не е идеология, която ни води до границите на рационалността. Този доклад, според който жените трябва да бъдат лишени от женственост, те не трябва да бъдат майки, това не се казва в целите на хилядолетието за развитие. Там никъде не се казва подобно нещо майчинството сред тези хора има същата стойност, както и при нас, въпреки че живеят на хиляди километри от нас. Когато се организират конференции на ООН, се предприемат огромни пътувания. Един от, от основните причини за климатичните промени, според доклада е увеличаването на населението, което не е вярно, защото публикуван доклад на ООН през 2011 година говори за това, че страните в Африка, в които има най-бързо развитие, са и страните, в които ръждаемостта е най-висока. Благодаря. Госпожа Мацони за две минути. Благодаря. С доклада Кил Нилсен мисля, че Европейския парламент ще покаже още веднъж колко силна решителност притежава да подкрепи създаването на едно по-равно, по-демократично, по-приобщаващо общество. Както колегата Хелмер нарече това една мания. Не мисля така. Смятам, че това е една решимост, да се създаде един съюз, който да отговаря на предизвикателствата на третото хилядолетие. Докладът Нилсен фокусира върху интегрирането на пола е, и климатичните изменения. Аз, е, независимо от големите усилия на докладчицата, като че ли не успях добре да разбера тези преки връзки, но най-вероятно мога напълно да споделя целите на този доклад, които са много широки. Това са цели, като например едно да се създаде едно общество, в което разликите, различията не се приемат. Едно общество, в което жените притежават под 1% от световните богатства, те са 70% от хората, които живеят с по-малко от долар на ден. Те са 17% само от представителството в различните институции. Печелят 10% от световните приходи, а работят 2 трети от всички изработени часове. Това трябва да бъде преодоляно. Докладът Нилсен успява всъщност да разобличи всички тези факти за да активира онези инструменти, които спомена и комисаря Поточник за включване на въпросите на пола във всички политики. Ако е вярно, че климатичните изменения оказват по-голямо въздействие върху най-слабите, най-маргинализираните, като жените, в някои случаи, то тогава е и вярно, че въпросите за жените трябва да влязат в хоризонтален план във всички политики на Европейския съюз и в националните политики. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Пети Кайни, но тя не е в залата. Затова преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор е госпожа Джордан. Благодаря ви много. Аз поисках да взема думата, тъй като искам да кажа, че съм съгласна, че има специфика, свързана с жените и промените в климата. Ние трябва да поставим важните въпроси. Читам, че образованието е от особена важност. защото когато образовате, както се казва, един мъж, ще имате един образован човек. Когато образовате една жена, ще имате много образовани хора. Жените са важен фактор в семейството. В голяма степен жените са жертви, в по-голяма степен на климатичните промени и трябва да се обърне по-голямо внимание на този въпрос, особено когато говорим за помощта за развитие, която се осигурява от Европейския съюз. Искам също да посоча и нуждата от по-широко представителство на жените в вземането на решение във всички области. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Йотен Маки. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. С ваше позволение искам да отправя няколко критики. Когато говорим за климата, често говорим за цифри. Аз мисля, че когато говорим за климата, ние трябва да се съсредоточим върху хората, върху унези, които изпитват последиците от климатичните промени. Жените, които са най-сериозно засегнати в развиващия се свят, климатичните промени всъщност влияят върху ежедневния живот на хората. Често забравяме това. Когато говорим за климатични промени, ние говорим за хора и на второ място и идват цифрите и пазарите. Председателят. Благодаря, господин Румева. Благодаря. Нека да го кажем ясно. Няма... Не е случайно, че жертвите на природните бедствия са жени. Това е свързано с тяхната уязвимост. А те са уязвими, понеже съществуват структурни проблеми. Чухме днес много ясни изказвания, които трябва да ни притеснат. Описва се една ситуация в света днес – Описват се определени подробности, определени предизвикателства, пред които сме изправени, какво трябва да направим. Говори се за включване на жените в процеса на вземане на решение. Това е на първо място. Жените трябва да спрат да бъдат жертви, трябва да бъдат основни действащи лица. Те имат нужда от повече обучение, образование, от защита. На трето място във всичките ни политики за климатичните изменения трябва да присъства пола. Имаше колеги, които наистина ни връщат 300 години назад със своите изказвания. Благодаря, казва председателя. Госпожа Миранда. Обригада, президенте. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Нилсен за отличния доклад. Както казва тя, промените в климата засягат в силна степен жените. Ние не използваме нужните политически инструменти, за да отговорим на отговорностите си в сферата на климата в Европа и света. Нека да ви дам един пример от моята страна. Например, жените в сектора на рибното стопанство. Промените в климата засяга този сектор. Околната среда по крайбрежето се промяна, моретата са замърсени, доходите им спадат. Аз подкрепям този доклад, подкрепям екологичните цели и начина по който той разглежда въпроса за жените и промените в климата. Благодаря. С това приключваме изказванията. Искам да дам думата на комисаря Поточник за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че що се отнася до жените и климата, ние говорим за реален и сериозен проблем. Ето защо оценявам вниманието, което беше насочено към този въпрос. Сигурен съм, че и моята колега Кони Хедегар щеше да е благодарна за казаното тук. В дебата бяха каз... изразени много убедителни аргументи. Мисля, че аз бих извлякал няколко ключови израза. Осъзнаване, информиране, данни, интегриране, хоризонтален подход, наука – Що се отнася до подкрепата на общността за жените и образованието на жените, до 2015 година всички предложения за финансиране на развитието ще включват и измерението пол. В стратегията 2020 проблемите на климата ще включват анализ свързан с пола. Някои от вас може би помня, че в предишния си мандат аз отговарях за науката и изследванията и въпроса за жените в науката беше един от най-сериозните ни приоритети. За съжаление, няма магически решения. Има някои тенденции в днешно време, които обаче са насърчаващи е, има данни, според които броят на жените докторантки се увеличава много по-бързо, отколкото е, сред момчетата. Ситуацията се подобрява. Това обаче не означава, че в бъдеще трябва да отслабваме усилията си. Проблемът е, обаче става по-сериозен при прехода от университета към професията. Реалността е, че повечето жени печелят по-малко, работят на времени договори, израстват по-бавно. Това са все реални проблеми и аз мисля, че ние трябва да стигнем до сърцевината на проблема. Необходим е холистичен подход и възоснова на социалната политика да постигне максимални резултати. Аз самият съм се убедил в силата на жените в международните преговори. Опитът ми а, со, говори, че това е факт. И накрая, нещо в а, контекста на един въпрос, който обсъдихме вчера. Вчера бях в Дания, където проведахме неформален съвет, посветен на два въпроса. Първо, а, седмата програма за действие за околната среда и следващите етапи на климатичната политика. Обсъдихме също така Рио плюс 20, където околната среда се обсъжда от по-международна гледна точка. Ролята на жените, балансът между половете фигурираше в нашите дискусии. Много е важно да гледаме на тези въпроси не само в контекста на климатичните промени, трябва да гледаме на тях и в контекста на зеления растеж и устойчивото развитие. Така както справедливо беше посочено от мнозина от вас приобщаването, интегрирането са изключително важни и задължителни за устойчивото развитие. Развитието не е само за економическото развитие. Устойчивостта предполага не само а, опазване на околната среда, зеленият растеж, а, приобщаващ растеж, а, намаляване на бедността, постигане на повече равенство и опазване на околната среда. Ето това са основните проблеми. Е, наименованието на конференцията в е, Рио де Жанейро през юни е именно това – зелената економика в контекста на намаляване на бедността и това са все е, въпроси, които са свързани с доклада, който е представен на вниманието ви днес. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Преди да дам думата на докладчика за заключителни думи, искам да обявя, че дебатът ще бъде закрит от жена заместник председател на парламента. По време на изслушването, организирано от ФАМ, се срещнахме с комисаря Кетигар. Знаем, че можем да разчитаме на нея, както и на Европейската комисия като цяло, както и на датското председателство. Искам да благодаря на всички колеги, както на мъжете, така и на жените, които направиха изказвания. Това е отражение на колективната ни работа, която е много важна за подобряване на информираността. Всеки даде своя принос за доклада и аз съм изключително доволна от този факт. Можем да се опрем също и на работата на Института по равенството между половете, което, който беше създаден със седалище в Вилнюс. Асоциациите на жените отдавна знаят, че трябва да се мобилизират по въпроса за запазване на ресурсите, за запазване на климата. Движението Шипко в Индия, например, жените, които се завързаха за дървета, за да не допуснат те да бъдат изсечени. Има много подобни прим... примери, например Матай – тя също имаше движение зелен пояс, който доведе до спасяването на много дървета. Виждаме какво може да се случи, когато се мобилизира гражданското общество. Друг въпрос, който беше засегнат многократно, се отнася до квотите. От нашата политическа група ние гледаме на този въпрос като на средство ние сме единствената група в Европейския парламент, която има паритет между мъжете и жените. Това е единствения начин да се постигне резултата. Ако не наложим квоти, няма да достигнем до равенство. Това е само едно средство. И най-сетне Айнштайн казва, че един проблем не може да бъде разрешен с същата степен на съзнание, което е довело до създаването на този проблем. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφο... Благодаря. Почитаеми депутати, колеги, дебатът при